част от общата ни стратегия, за да може наистина да е, живеем в една по-здрава, и по-безопасна планета. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря, господин Мартин. За Комисията за развитие двама оратори, господин Кацмарек. Най-напред, за една минута.